Good afternoon, colleagues. Welcome to our... Добър ден, колеги. Добре дошли на следобедното ни заседание. Първата ни точка е представяне на Европейската сметна палата на специалния доклад «Борбата срещу разхищаването на храни». Радвам се, че тук сред нас е госпожа Бетина Якобсън и Господин Майкъл Бен също е тук. Те ще се присъединят към нас по време на тази размяна на мнения. Първо давам думата на госпожа Якобсен и след това ще ви дам възможност да зададете въпроси и да проведем дебат. Госпожо Якобсен, благодаря ви, че сте тук. Темата е много важна и за нас, и за вас. Щом сте изготвили такъв доклад, с нетърпение очаквам да чум какво имате да ни кажете. Yeah. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за това, че ми давате възможност да ви представя днес специалния доклад на Сметната палата, свързан с борбата срещу разхвощаването на храни. Този доклад съм го представила и пред комисията ЕКОН, но много се радвам, че ам, ми давате възможност да го представя и пред вашата ресорна комисия. Госпожа Биляна Боцън е изготвила и проекта доклад по темата. Ще се спра на резултатите на заключенията и препоръките, включени в доклада. Вашата комисия знае колко важна е темата за борбата с разхищаването на пари, насищаването е, на храни и разхищаването на храни е проблем, който е признат и на политическо, и на обществено ниво. Около една трета от произведените хранителни продукти се разхищават или се губят в глобален мащаб. Около 88 милиона тона храни се разхищават годишно в Европейския съюз, според проучвания на комисията. Като се обхваща цялата верига от производството, ам, дистрибуцията и консумацията и така разходите се увеличават. ОНЕ посочва, че 1,7 милиор... 1,7 е, милиарда евро са разходите за разхищаване на храни в годишен мащаб. Това е по данни на ООН. Въпреки всичко не може е, да се съберат надежни данни за разхищените количества храна и а, трудно е да се заложат а, цели, а, които доведат до бъдещо подобряване на ситуацията и резултатите да бъдат съпоставими. Държавите членки изразиха своето желание да се справят с разхищаването на храни. Госпожа Босънс е изготвила проекто доклад, който е в унисон с това, което се посочва от комисията, именно желанието и е да се справя с разхищаването на храни. Държавите членки трябва да бъдат насърчени да предприемат допълнителни мерки в тази област. Наши, нашият одит им, имаше за цел да установи дали комисията прилага ефективни мерки за справяне с разхищаването на храни комисия трябваше да видим и до каква степен комисията е изп... привел в действие многото политически ам, декларации, които са направени. Има различни възможности за справяне с разхищаването на храни, които са отразени в настоящите политики. Какво сме отразили в нашия доклад? Като цяло комисията не се справя ефективно с разхищаването на храни и има настоящи инициативи и политики, които могат да се използват по-ефективно, за да се откликне на проблема с разхищаването на храни. Има потенциални подобрения, които не изискват допълнителни средства или политики, но изискват по-добро съгласуване на съществуващите политики, по-добра координация в рамките на комисията и между комисията и държавите членки. Действията, които са предприяти до сега, са фрагментирани, разпокъсани и няма едина европейска стратегия, свързана с премахване разхищаването на храни. Амбицията на комисията с времето е намаляла. Липсва обща дефиниция за разхищаване на храни и ам, липсват основни елементи, които, за съжаление, спъват решаването на проблема. Трябва да се обхванат всички аспекти от хранителната верига, но няма ем, оценка на въздействието на европейските политики, свързани с разхищаването на храни. Много е, важни политики, като тази свързана с селското стопанство, играят много важна роля и могат да бъдат използвани по-добре за справянето с разхищаването на храни Комисия, комисията и ГД е, селско стопанство отказват да признаят, е, че селските стопани могат да играят много важна роля, що се отнася до справянето с е, проблема. Госпожа Босърт посочва в своя проект доклад, че всички аспекти от хранителната верига трябва да бъдат обхванати, а не само търговците и а, потребителите не трябва да се говори само за разхищаването на храните, трябва да се говори, е, да се започне от момента на тяхното производство. Има ефективни начини да се намали разхищаването на храни, така се посочва и в доклада на госпожа Босот. В... Има някои пречки, които все още съществуват. Ам... Липсва яснота, последователност, в някои правни актове и не се тълкуват по еднакъв начин. даряването на храни също не е аспект, който е напълно изяснен. Справянето с този проблем трябва да стане с общите усилия на държавите членки и по-ефективно да се води борбата срещу разхощаването на храни. Европейската стратегия в тази област трябва да бъде подсилена и по-добре координирана. Комисията трябва да изготви план за действие за следващите години. На следващо място Отделните политики трябва да се координират, да се използва потенциала за справяне, справяне с разхищаването на храни, да бъдат уеднаквени различните европейски политики, които могат да доведат до справяне с проблема. И на следващо място трябва да се улесни е, даряването на храни, които в противен случай ще бъдат разхищени и трябва да се е, обърне внимание на тълкуването на някои разпореди, които могат да обезкуражат даряването на храни. Комисията трябва да използва и допълнителни възможности, свързани с даряването на храни и да види по какъв начин да улесни, донир, да улесни даряването на храни в други политически области. Искаме да благодарим на комисията за тяхното сътрудничество по време на извършването на този одит и ги насърчаваме за това, че ги насърчаваме в техните усилия да работят и за напред в тази област. Нова платформа ам, за споделяне на опит е много добра инициатива, но трябва да се подходи към реално решаване на проблема. Трябва да има ясни идеи, ясни основни критерии, трябва да има ясни ангажименти за справяне с проблема. Ако не се обърна внимание на тези неща, в бъдеще ще има много пропуснати възможности. Това ще е в ущърп на бъдещите поколения, които ще трябва да платят цената за цялото разхищение. Благодаря ви за съдействието и ам, надяваме се да продължите доказвате оказвате натиск върху комисията да подобри мерките в тази област. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Вие споменахте госпожа Борсън. Ще започна с нея, защото тя ам, е изготвила ам, доклада по собствена инициатива на, по тази тема. На вашим е, е, речима, които са върло инспиративни и драго ми. Благодаря. Е, много вдъхновяващи бяха словата ви. Съгласна съм с всичко, което казахте. Искам да подчертая, че Европейския съюз е една от най-богатите общности на свет, в света и е жалко, че не се прави достатъчно за да се спре разхищаването на храни. Разхищават се и природните ресурси, като вода, почви и тези ресурси са с ограничен характер. В Европейския съюз е, годишно се разхищават 88 милиона тона храни. 53% е, се дължи на разхищение от домакинствата, 12% от ресторантите, 10% от първичното производство, селското стопанство и 5% от търговския сектор. Аз съм докладчик по а, е, доклада за разхищаването на храните. Искам да благодаря на Сметната палата за изключителният им доклад. По време на публикуването на доклада се случиха много интересни неща и той беше публикуван точно на време. Много депутати са използвали а, данните от доклада в изготвянето на своите доклади. Беше отбелязана положителната роля на парламента, що се отнася до справяне с разхищаването на храни дали Европейския съюз допринася за по-голяма ефективност в рамките на хранителната верига. В момента се оказва, че не се прави достатъчно в тази област. Политиките ни могат да се използват по-ефективно, за да се премахне проблема Както беше отбелязано, няма нужда от нови инициативи или от а, обществено финансиране, ами имаме нужда от по-добро съгласуване на настоящите политики, да има по-добро сътрудничество и да има ясни мерки, свързани с намаляване на количествата на разхищ... разхитени храни. Сметната палата отбелязва, че Комисията е намалила усилията си с времето в тази насока. Сегашните мерки са фрагментирани и не са координирани достатъчно в рамките на комисията. Що се отнася до даряването на храни, има няколко пречки в тази област. Има законодателни разпоредби, които не се тълкуват по, по надлежния начин и могат да препятстват даряването на храни. По този начин тези храни ще бъдат разхитени. Земеделските стопани не могат директно да продадат продукцията си. В повечето случаи понякога свръхпроизводството, ако имат свръхпроизводство, то то се изхвърля или се оставя на полето, не се даряват тези храни. Гражданите, когато опазаруват, понякога не си правят добре сметка и изхвърлят някои от хранителните продукти. Ние трябва или да препятстваме разхищаването на храни, или да пренасочим тези хранителни продукти към други сектори. Те за компост, за изхранване на животни, Проблемът е много сложен и затова трябва да имаме координирани политики, свързани ем, с съвместни усилия на наместно национално и европейско ниво и да бъдат обхванати всички заинтересовани страни. В момента има 52 законодателни акта, които а, пряко а, засягат количествата разхитени а, храни. 29 от тези законодателни акта са свързани с 3 решения и 10 препоръки. Говорим за законодателни норми от земеделието, рибното стопанство, околната среда, търговията – в доклада си се позовавам на много от тези законодателни актове, както и на някои от препоръките. И трябва да кажем, че комисията и държавите членки могат да имат положително влияние, що се отнася до справянето с разхищаването на храни. С колегите ни от SID стигнахме до заключението, че понякога потребителите плащат а, цената за всичко а, това. Може би е добре чрез програмите за раздаване на мляко и плодове в училище може децата още от ранна възраст да се образоват по тази тема. Добре е да има и правна оценка на въздействието и да се види какво е въздействието на ОСП и на политиката за рибно стопанство. Трябва да се види какви средства могат да се използват и от ам, фонда за нуждаещите се и от фонда за селското стопанство, за да се а, предприемат мерки за намаляване разхищаването на храни. И има синергии, които могат да се осъществят между комисията, нас и държавите членки. В заключение, още веднъж искам да благодаря на екипа на Сметната палата и на Бетина Якобсън за навременния и полезен доклад, който беше представен. Благодаря, госпожа Делае. Euh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на представителката на Сметната палата за това, че представи това проучване. Действително, темата трябва да се разгледа с големи, с големи подробности. И има различни... Но по отношение на нещата, които казахте, имам някои несъгласия. Е, за мен е важно е, хранителните продукти да се разглеждат като е, стойностни. това, че хората ги изхвърлят, се дължи и на това, че струват твърде малко. А, или че се възприемат като нещо, което не е ценно. Затова за мен е необходимо да се подходи по друг начин, с информационна кампания сред гражданите. Освен това, в вашето изказване не засегнахте разликата между загубите и разхищението, а темата е изключително важна – защото иначе изглежда, че селските стопани изхвърлят просто защото това им доставя удоволствие. Аз работя в селското стопанство и мога да ви уверя, че единственото нещо, което е наша цел, е да нахраним своите съграждани. И за това не е добре да се създава такава а, представа за селските стопани. Трябва да се работи и с тях, с техните асоциации. И ако има възможност да се направи връзка между тях и онези граждани, които имат затруднения с продоволствието. Още нещо. Е, много е важно да се види какви са правомощията на комисията. Едно е да разглеждаме тези въпроси, съвсем друго е да включваме този елемент в общата сълскостопанска политика. Е, това би означавало да бъркаме нещата. Благодаря. Господин Скрилек. Скрилек. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. E, prije svega dopustim da u ime... Благодаря, госпожо председател. Позволете ми в самото начало от името на групата на зелените да изразя своята благодарност към Сметната палата за този толкова добър доклад. Аз съм докладчик по темата кръгова економика. Знаете, че имаме цял пакет по тази тема. Прахосването на храни е въпрос, по който работим от дълго време насам. Мисля, че е много важно Европейския съюз да се справя по-ефикасно с изхвърлянето и прахосването на храни. Чутото днес след изказването на нашия докладчик и на Сметната палата доказва, че ние не се справяме ефективно. Ето защо искам да призова държавите членки е, да положат повече усилия в тази връзка. Много съжалявам, че колегите ни от парламента тук не проявяват голяма активност, що се отнася до законодателството. Прахосването на храни не е свързано само с отсъствието на законодателство. Често се казва, че трябва да се направи малко повече във връзка с производството на храни, във връзка с ГМО. Мерки в тези насоки обаче биха били в разрез с интересите на нашето здравеопазване. Не би трябвало да правим неща, които ще навредят на здравето ни и освен това ще доведат до задълбочаване на проблема с прахосването на храни. Етиката е много важна и тя трябва да се отчете. По отношение на кръговата економика и разхищението на храни, някои казват, че нямаме нужда от определение. Аз мисля, че това не е правилно. За да се справим с проблема, първо трябва да можем да го назовем. В заключение, Бих е, искал да задам един въпрос към представителите на Сметната палата. Какви са вашите препоръки към нас, депутатите, с цел да разберем как може този въпрос да стане по-голям приоритет за политиците? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за изготвения от тях доклад дълко, А, проблемът е много пластов и а, многообразен и започва от там, че няма ясни определения за отделните понятия. Колегите вече посочиха, че от една страна е проблема с разхищаването и от друга а, с А, изхвърлянето и с загубите. Да, понякога има загуби от самата реколта, но понякога има и загуби, защото ам, реколтата, където се съхранява, бива нападната от насекоми или вредители или нещо друго. Разхищаването също трябва да се има предвид и в първичното производство. Трябва обаче да знаем точно какво се има предвид. Разбира се, не трябва да се имат предвид само търговците и домакинствата а, при разхищаването на храни, но трябва да имаме предвид, че голяма част от разхищението на храни става в домакинствата. От много години обсъждаме този проблем и трябва да признаем, че хората не знаят достатъчно за хранителните продукти. Те не знаят какво означава това хранителни продукти много не знаят какво точно е разнообразието от хранителни продукти. А, повечето случаи вкъщи не се готви и се изправяме пред нови обществени проблеми, като затластяването, например. Смятам, че държавите членки са пропуснали много възможности, както и здравно-осигурителните каси не се информира достатъчно за стойността на хранителните продукти и начинът на хранене също не се разяснява достатъчно. Връзката с замеделието вече не е толкова здрава. От 80, около 85% от хората живеят в градовете. Ако в градините училищата не се говори за тези неща, откъде да знаят хората за какво става въпрос? Европейската комисия може да изиграе своя, своята роля, като ам, оказва подкрепа на най-добрите практики, ги разпространява. Както казах, този елемент не е залегнал в образованието все още, ам, не се преподава материал, свързан с храненето. Трябва да се вземе предвид и това до кога могат да се консумират дадени продукти и колко е тяхната трайност. Половината от хората не правят разлика и хвърлят продуктите, защото са видяли някаква дата, без да имат предвид, че тези продукти могат да се консумират още известно време. Както казах, трябва да има обмяна на най-добри практики между държавите членки и ам, не знам дали създаването на нова платформа ще има някакви ползи. Може това да стане и по друг начин. Благодаря ви. Благодаря. Дискретно ще ви напомням след изтичането на първите две минути, че трябва да приключвате, защото трябва да има време и за следващите дебати. Ще приключа сега с списъка с ораторите. Следващия оратор е госпожа Крупа. Благодаря, госпожо председател. Една от е, причините за разхищението на храни, е, между другото има много причини е, за този феномен и аз ще внеса изменения, но искам да спомена по-конкретно стойността на, на, на храните. Тя като че ли намалява постоянно. Имаме информация от Полша, че става ясно, че много видове меса, например, вече не могат да се консумират. Тъпилишкото, поешкото са пълни с антибиотици, да не говорим за всичките други пестициди, които се използват в отглеждането на различни е, храни е, или пък е, добавките към определени храни. В Польша се появи информация и за фалшифициране, чиста проба фалшифициране на храни. Има хора, които правят много пари от подобна дейност. Затова искам да попитам какви са санкциите. Е, хората, които се подлагат на контрол, е, понякога се оказват е, хванати на място, но санкциите не са сериозни. Затова искам да попитам е, дали пък нашето законодателство не е твърде либерално. Ако няма достатъчно контрол по определени артикули в е, Полша, докъде ще стигнем? Говорим за етикетиране, говорим за списък с съставките. Добре, но проблема си съществува. През 90-те години Имаше вече опити да се фалшифицира храна, да се намесваме в храните. Мисля, че би трябвало да разгледаме хранителната стоеност на това, което консумираме на ниво Европейския съюз. В сърското стопанство, от друга страна, фермерите получават стотинки за това, което произвеждат, а дистрибуторите, супермаркетите получават лъвския пай. Затова се мисля, и това е още едно предложение, дали не можем да е, въведем правила и в тази връзка, за да се справим и с този конкретен проблем. Има и още много неща, които искам да спомена, но ще ги видите в моите изменения. Благодаря, господин Флоренц. С цялото ми уважение към колегата от Полша, да, не трябва само да се оплакваме. Кажете ни от Варшава, че имате нужда от европейски закон, за да може да се опазите от собственото си правителство. И така. Благодаря на Сметната палата за изготвения доклад. Чух от комисията, че ресорната комисия по околна среда е водеща по това доси още от самото начало и беше казано, че има там една госпожа, която ни ще изтласкаме настрани и ще прехвърлим въпроса към ГД Санко и въпросите по околна среда, които се обсъждат от Комисията по околна среда, вече няма да може да ги обсъжда. Това няма да се вземе предвид. В комисията се стиг, се стигна до ам, разединение, до разпри, поне такава ни е информацията. Когато чух, че става въпрос за разхищение на, разхищаване на храни, че сметнах, че няма какво толкова да кажа. Но, е, да речем, един търговец е, от фирмата Маккейн, който казва, че всичко, което е под 3 е, см, въобще не се плаща. Но в статистиката това се ам, записва като загуба. Дези, картофи, които са по-малки от 3 см, ще бъдат оставени на страни и могат да се засадят следващата година. Но ако това не стане, трябва да се платят разходи по изчистването на тези картофи, по тяхното извозване. Споменавам Кейн, защото те са голяма фирма и след това те са и доставчик на, Макдоналдс. След като картофите бъдат измити и нарязани, вече вие въобще не виждате колко са големи те, за какво въобще става а, дума тук. А, те се слагат в пакети и заминават към потребителите. Odpowiem коледзе. Накратко, ако може. Госпожа Крупа. Искам да кажа на колегата, че 75% от храната в Польша идва от чужбина. Благодаря. Господин Флоренс, да, но контрола се осъществява в Польша. Благодаря. Госпожо Скрайер Пьерик, какво мислите вие? Госпожо председател, както се вижда, дискусията е много оживена. Ще взема отношение на това отношение по е, казаното от е, господин Флоренц и госпожа Залмер. Има много продукти, които се разхищават и земеделските стопани също понасят щети, защото а, има разлика понякога в цените и когато има допълнително на производство, той трябва да плати, за да бъде рециклирано някъде. И на следващо място – е, да, е, може да се използват тези продукти в е, обработващи инсталации, да се произвежда от тях енергия. Както колегата Форенс каза, какво да се става да се прави с тези по-малки картофи, да се оставят просто в земята ли, да изгният? В училищата сме учили и съхранителните продукти, но това беше отдавна. Трябва на хората да се казва какво да купуват и какво може да се готви. Това са важните неща върху които трябва да се работи. В Нидерландия, когато говорим за хотелиерството и ресторан, ресторантьорството, там се набляга на по-малките порции, за да няма разхищаване. И продуктите се предоставят на ресторанти, в които с помощта на тези продукти се изготвят специални менюта. Благодаря ви, госпожа Милио. Благодаря, госпожо председател. Много от нещата бяха казани. Искам да благодаря на госпожа Якобсен за доклада, изготвен в Сметната палата. Виждаме колко е важно а, да се занимаем с този въпрос. Благодаря и на колегата Божан. Относно производство на хранителни продукти, там винаги забравяме, че а, в нас, че се инвестират а, много средства и енергия, но пък се освобождават емисии на въглероден двуокис. Ако има нагуби в размер на 50 и повече процента, те трябва да бъдат взети предвид. В пакета за кръговата економика има задължение половината от храните, които не, си, не се използват, да бъдат спестени. Какво означава половината и от какво половината? Трябва да има ясно определение на това понятие. Колегите ми споменаха, че трябва да се говори за загуба и за разхищаване. Като загуба се определя много повече от това, което остава. Така или иначе, половината от продуктите се разхищават, а не се губят. Има инициативи в Франция и там има и конкретно законодателство, как да се подхожда към а, хранителните продукти и как да се използват остатъчните продукти а, от големите супермаркети в големите хранителни вериги. Как можем на европейско ниво обаче да постигнем нещо по-добро? като допълнение към мерките, които се предприемат на национално ниво. Относно датата, свързана с трейността и тази с консумацията на продукта, госпожа Сомер го отбеляза и трябва и това да си има предвид, защото то ще доведе до по-малко разхищаване на храните. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Позволете ме в началото да благодаря на госпожа Якобсен за това, че е тук, за да говорим по тази толкова важна тема. Благодаря и на Беляна Боржан, която наистина свърши отлична работа с този доклад. Той посочва проблема точно и ясно. Е, искам е, да кажа, че този доклад демонстрира как нашите две институции могат да работят заедно, за да се говори по тази толкова важна тема. Трябва да подчертая, че това е много важно, защото, както каза и Биляна, прахосването на хари не е само политически проблем, то е морален проблем и размера му е особено тревожен. Всеки европеец, както се казва, всяка година прахосва 180 кг храни и това не е шега. Храните са много важен ресурс. В вашия доклад вие казвате, че комисията не се справя с проблема по достатъчно ефикасен начин. Казвате, че желанието да се действа намалява. Най-интересното обаче е, че вие не оказвате натиск да се намерят нови инициативи, а искате да се изпълнят както трябва инициативите, които вече съществуват. Споменавате и нещо много важно. Нуждата от повече оценки на въздействието във връзка с справянето с разхищаването на храни. Кажете малко повече в тази връзка. Колко оценки на въздействието трябва да има, за да сме сигурни какво правим? За да получим действителна помощ. Готови сме да чуем какви са проблемите в сектор земеделие. Кажете ни вие обаче какво да направим с селско-стопанската политика, за да гарантираме, че по-малка част от производството ще се изхвърля. На следващо място – до каква степен са виновни за прахосването домакинствата? И освен това, как можем ние да повишим осведомеността на хората за проблема? И накрая, даряването на храни. Вие го споменахте, спомена го и Биляна Боржан. Нека да премахнем пречките пред даряването на храни. Кажете какви мерки предвиждате в тази връзка, за да може да улесним даряването на храни, така че този процес наистина да се превърне в нещо повсеместно. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми и аз да благодаря на представителите на Сметната палата за този доклад. Говорим за справянето с проблема на разхищаването на храни. Ние разглеждаме този доклад като част от пакета по кръговата економика, тъй като става дума за отпадъци. Това е доклад по собствена инициатива. Вече беше подчертано, че е много важно да получим малко повече яснота. Искаме да изпълним целите 30% до 2050 година. Превенцията е изключително важна. Основната ни цел е да инвестираме в кампании за повишаване на осведомеността в училищата, сред гражданите. Това може да стане като използваме иерархията на отпадъците, значи първо превенция, на следващо място спасяването на храните, така че те да не се превърнат в отпадъци. На следващо място възстановяване на органични отпадъци, защо да не говорим и за рециклиране на продукти, които след това да бъдат годни за консумация от животните или от хората. Необходимо е да видим какви са и данъците във връзка с даряването на храни. Техните нива ще ни помогнат ли да стигнем до целите, които са отчетани в документа? Можем ли да постигнем напредък чрез данъчно облагане? Благодаря. Сега ще дам думата на господин Грюмбел от Европейската комисия. Той ще се изкаже по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Давате ми възможност да отговоря и да подчертая, че ние сме готови да работим с всички сили за да се намали процента на храните, които се прахосват и изхвърлят. Е, искам да се опитам да успокоя и депутатите, и сметната палата по въпроса за това дали сме амбицирани да действаме или не. Осъзнаваме, че става дума за хоризонтален въпрос, който засяга различни политики. Ползите от намаляването на разхищението на храни са свързани с по-доброто използване на ресурсите. Беше говорено тук много за сърското стопанство, защо да не споменем и рибните ресурси. Ако намалим прахосването на храни, ще имаме положително въздействие върху околната среда, върху производителността можем храните, които не консумираме, да даваме на нуждаещи се хора. За всички тези цели ние сме готови да сътрудничим, да, да работим с всички сили. Смятаме, че трябва да има цялостен подход, който да засяга различни е, области. Е, имаме работен план по отношение на кръговата економика и отпадъците. Генерална дирекция здравеопазване в комисията има водеща роля, но а, много други служби на комисията работят по този въпрос, застават за общите цели. Много от а, представителите на тези генерални дирекции са тук в залата, така че ви моля да не се притесняват в тази връзка. Естествено, имаме нужда от ангажираността на всички държави членки, на онези, които са заинтересовани страни, като започнем с производителите на храни, минем по всички етапи на веригата и стигнем до потребителите. Говорихте за платформата. Сметната палата изказа съмнение дали това е правилният инструмент за да се справим с а, проблема, а, дали това е инструментариума, с който можем да изпълним целите. Ние смятаме обаче, че тази платформа е добра, тъй като тя дава възможност да се обменят добри практики и освен това в рамките на тази платформа може да се поеме ангажимент от страна на заинтересованите страни. Можем да кажем, че положените усилия поне до сега в рамките на този форум доведоха до положителни резултати и планираме допълнителни разговори по-късно тази година. Плана за действие, който имаме, включва няколко цели, които трябва да бъдат изпълнени. Някои от Вашите колеги говориха за описание, определение на, на проблема. Не искаме да изпреварваме в тази връзка разговорите по темата отпадъци. В тези разговори ще участват всички институции, Що се отнася до методологията за ясно очертаване на проблема, ние смятаме, че имаме нужда от ясно описание наистина на, на, на всички етапи по веригата. Трябва да знаем какво точно представлява разхищаването на храни. Само по този начин можем да имаме допълнителни действия и само по този начин можем да очертаем целите както трябва. Искам да кажа, че тази цел 30% до 2050 година не е чак толкова валидна, тъй като ние планираме да имаме 50% намаление до 2030 година. И това вече е нещо наистина амбициозно. Няколко пъти призовахте за улесняване на даряването на храни. Законодателната рамка се тълкува по различен начин в държавите членки от страна на съответните компетентни органи. Понякога самите заинтересовани лица имат собствена трактовка. Това от своя страна води до слагане на пречки пред даряването на храни, но ние работим по а, насоки, по рамка във връзка с даряването на храни. ДДС е много важен в тази връзка. Ще имаме действия и в тази посока. Ще интегрираме в нашите действия и вашия призив за пилотен проект, посветен на, на, на, на най-добрите практики, на тяхното а, разменяне. Много важни неща казахте за фуражите, за, за храните за животни. Комисията ще има мерки и в тази насока. Работата е напреднала. Мисля, че и по въпроса за евентуалното въздействие на практиките, сме на една и съща вълна. Заинтересованите страни, етикетирането, маркирането на продуктите. Споделяме вашите виждания в тази насока. Искаме да получим обаче допълнителна информация, за да видим как точно да формираме своите решения. Ние се допитваме до всякакви компетентни органи и заинтересовани страни в тази връзка. Нека да не забравяме, че всички действия, които извършваме, не трябва да са в ощърп на безопасността на храните в Европейския съюз. Има и други инструменти, с които да се гарантира естествено безопасността на храните. Тук искам да ви напомня за нашето предложение за контрола върху веригата на храните. Мисля, че това е един отличен инструмент, който е на разположение на държавите членки. Мисля, че вие ще оцените положително нашите действия, нашата готовност да работим. Работим в момента работим е, усилено и мисля, че и бъдеще ще обсъждаме всички тези въпроси. Благодаря. Благодаря много. Колегата Яковсен има думата. Надявам се. Госпожа Яковсен има думата, имате възможност за реакция. Надявам се, че дебатът ви е бил интересен. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за интересното обсъждане на темата. Много неща бяха обсъдени, много становища бяха изразени и предложения за това как да се борим срещу разхищението на храни. Бяха ми зададени няколко въпроса, свързани с презентацията, която направих. Нека да започна с загубите. препоръчваме темата да се включи в прегледа на политиката, който предстои. Става дума за общата селскостопанска политика. Всъщност тя може да допринесе за намаляването на загубите и може да извлече ползи от това. Различните области на политиката могат да предложат допълващи се усилия по тази тема. Освен това, проектите за развитие на селските райони намаляват загубите и увеличават печапата за селските стопани. И така най-важното е, е тук как най-добре може да действаме, за да намалим до минимум загубите и би било добре комисията да вземе предвид този въпрос, когато прави оценка на въздействието на различни предлагани от нея мерки. В подробности беше обсъдено и определението. И тук искам да кажа, че действително е много важно да имаме ясно определение на понятието разхищение на храни, защото сме ангажирани и по цел 12.3 за устойчивото развитие на ОНЕ, в която става дума да се сведе до да, да се намали наполовина разхищението на храни и да се намалят загубите на храни в производствената верига и веригата за доставки. Цел, която трябва да бъде постигната до 2030 година. Аз може да съм обикновен аудитор, но нека да ви задам следния въпрос. Как ще се премери дали са спестени 50%, ако няма начална, начални данни? Трябва да започнем от някъде, трябва да измерим нещата. Иначе всеки може да си твърди каквото си иска. И това също е важна тема, която трябва да се вземем предвид от комисията. Тя е важна и за държавите членки, и за Европейския съюз като цяло. Още един въпрос ми беше зададен. Какво може да се направи, за да стане въпроса за разхищението на храни по-приоритетен в дневния ред на политиците? Едно от нещата е да се призове комисията да работи по темата. Друг подход, допълнителен подход е да се насречат е, различните генерални дирекции да си сътрудничат по областта. Има и други инициативи за даряването на храни, благотворителни инициативи, банки за храни и прочи. И това са все елементи, е, които е, могат да ни помогнат да се учим едни от други в, Европейския съюз. Не ни трябва ново право, трябва да направим така, че настоящите възможности да се разгледат по-добре. Да видим какво можем да направим, за да се борим срещу разхищението на храни. Да кажем, е, стана ясно, че има правни ограничения за даряването на храни. Очертали сме няколко такива ограничения, да кажем налагането на ДДС върху хранителните продукти. Това е въпрос, по който държавите членки редовно призовават комисията да излезе с разяснителни мерки за това как да се прилага ДДС в случаите, в, която има, в които има даряване на храни. Прилага ли се ДДС към тях или могат тези храни да бъдат изключени и да не бъдат облагани по ДДС? Още един въпрос. Правото за санитарните норми за храните. По-настоящем изглежда няма яснота дали благодарителните организации, поддържащи банки за храни, се разглеждат като е, доставчици на храни. Трябва да има повече правна яснота в тази област, за да може тези организации да работят по-лесно. И накрая, нека да кажа, че това е един специален доклад – изготвен от Сметната палата. И процедурата ни е такава. Обикновено 4-5 години по-късно, след като сме изготвили такъв доклад, правим проверка за това дали комисията се е задействала по препоръките, направени в доклада. Това означава, че след няколко години ще се върнем отново към да, за да видим как се решават въпросите в областта. От там нататък можем да излезем с допълнителен доклад, който да представим пред вас, за да имате по-голяма яснота как се развиват нещата в тази изключително важна област. Надявам се, че отговорих на повечето ви въпроси. Ако не, сте добре дошли да ми пишете. Благодаря. Благодаря ви много, че бяхте тук днес след обед. Благодаря на колегите, че участваха в дебата. Uh, Следващата точка. Размяна на мнения с комисията относно прегледа за пригодност и резултатност на директивата за птиците и местообитанията. Заповядайте веднага за да направите изказването си. Извинявам се, че малко закъсняхме, но по предходната тема бяха зададени изключително интересни въпроси. Заповядайте, господин генерален директор. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати в Комисията по околна среда. За мен е чест да съм тук и да ви предоставя информация за това, докъде сме стигнали с проверката на пригодността и резултатността от на директивите е, по програмата на И така, въпросът е, е да, къде се намираме в момента, какви са стъпките от тук нататък и възможностите да обсъдим и възможност да обсъдим някои теми, които ви вълнуват. Подготвил съм няколко слайда. Първият няма да ви изненада ни най-малко. Има огромен проблем при изпълнението на стратегията за биологичното многообразие. Целта беше да се сложи край на загубата на биологично многообразие до 2020 година. Обаче тази цел може и да не бъде постъп, по, постигната, защото твърде много видове и местовитания продължават да са застретени в Европа. Само 50% от резерватите се управляват както трябва. Натура 2000 в морската област все още не е пълна, има недостиг на финансиране, има случаи, при които приложението е негъвкаво а също времено има и забавяния на национално и местно равнище. Има недостатъчни познания, информираност, недостатъчна ангажираност и сътрудничество. Само 11% от гражданите са чували за Натура 2000 и директивите в тази област изискват допълнителни действия извън програмата Натура 2000. Така че, да, опасявам се, че този първи слайд едва ли идва като голяма изненада за вас. Целите ни до 2020 година може да не бъдат постигнати. След най-голямото обществено допитване, проведено когато и да било от Европейската комисия, където реагираха 552 000 граждани, Събрахме и допълнителна фактологическа информация, направихме проверка на пригодността на регламентарната рамка и имаше ориентационен дебат в комисията на 7 декември миналата година, за да се вземе решение по проверката на пригодността. За първи път такова решение се взема от цялата комисия като колегия, защото заключенията са ясни. Директивите в областта на защитата на природата няма да бъдат изменяни. Те са пригодни. Въпросът е как се изпълняват. Проблемите са при приложението. Необходими са много повече действия за тяхното приложение и това е изключително важно. Разполагаме с множество инструменти, международни конвенции, ЦИТЕС и други, както и целите за устойчиво развитие, целите в областта на кръговата економика, целите за общата сълско-стопанска директива, целите за птиците и местообитанията. Всичко това са основни инструменти, основни правни текстове, които трябва да бъдат прилагани задължително, ако искаме да обърнем отрицателните тенденции в областта на биологичното многообразие. И така, комисията взе решение да не се изменят тези директиви, но да се изготви план за действие за тяхното приложение. Целите на този план са следните. Първо, да се изпълни пълният потенциал за постигане на здрави екосистеми, е, чието услуги са от полза и за хората, и за природата, и за економиката. Също така, с този план за действие трябва да допринесем за изпълнението на Европейската стратегия за биологичното многообразие и също така трябва да подобрим последователността е, връзката между тези директиви и цялостните социално-економически цели. За тази е, цел трябва да имаме предвид е, и целите в областта на економиката в кръг и а, целите за устойчиво развитие. Всичко това трябва да се съвмести, за да можем да постигнем по-добри резултати за биологичното многообразие. Има четири основни елемента, четири основни области, в които могат да се предприемат действия, съгласно този план за действие, който в момента изготвяме. Те са на екрана. Първо, засилване на спазването на изискванията, увеличаване на ангажимента, Второ, по-добри насоки и връзка с социално-економическите цели. Трето, справяне с проблема на недостига на средства, да се засилят инвестициите в Натура 2000 и се подобри синергичната връзка с инструментите за финансиране на Европейския съюз. И на четвърто място комуникации, за да може да има по-голям ангажимент от страна и на обществеността, и на а, основните действащи лица. Това са действия, които ще бъдат предприяти през следващите две години. И те по никакъв начин не поставят под въпрос бъдещия дебат за бъдещето на общата сълскостопанска политика. Това са конкретни действия, които могат да бъдат изпълнени за подобрение на приложението на директивите. Нека да пиша няколко от основните действия тук. Ако започнем от първата тема – засилване на спазването и увеличаване на политически ангажимент. Тук има пет основни стъпки. Първо, държавите членки трябва да довършат очертаването на зоните, да се приключат зоните по Натура 2000 все още има страни, в които има недовършени зони в морето. След това, от тези 27 000 зони на натура, 18% от европейската територия, само, два, само половината имат планове за управление – трябва да се действа активно, за да може сайтовете по Натура 2000 да имат планове за управление. Ако нямат планове за управление, се сблъскаме с проблеми. На трето място трябва да се засили да се засилят стимулите за приложение. Може би си спомняте доклада за приложението. И тук благодаря на председателката и на всички депутати, които подкрепиха тази инициатива. В Натура 2000 трябва да се включат въпросите за природата и биологичното многообразие и трябва да работим с различните страни за обмен на практики по биогеографския процес за справяне с общите предизвикателства. Много е важно в тази връзка да се очертаят плановете за развитие и на видовете, и на местообитанията. И да се обмени тази информация. Защото има видове, които е, влизат в конфликт с хората. Става дума за едри хищници и трябва да има повече сътрудничество. И накрая, нека да ви информирам, че обсъждаме инициатива но за опрашващите биологични видове. Много е важен този въпрос във връзка с инициативата от Канкун, където няколко страни започнаха план, започнаха действия за защита на опрашващите биологични видове. По-настояще се прави политическа проверка на предложението. Идеята е да има стратегически подход за справяне с най-големите проблеми с намаляването на опрашващите видове. След това, втората голяма област – необходимостта от по-ясни насоки за приложението. В тази връзка е, Проверката за пригодност и резултатност показва, че трябва да се подобри приложението и за тази цел трябва да се елиминират някои процеси за разрешения и процедури, но да също време да се развият по-добре и документите за насоки. В много страни има неясноти за това какво се допуска, какво не се допуска, въобще какво може да се прави и за управлението на тези зони по Натура 2000 и как да се защитават видовете. Всъщност има искания за по-добри насоки и те ще бъдат изготвени, ще бъдат сложени в интернет на всички официални езици на Европейския съюз, за да може да достигнат те до гражданите на всичките 28 страни. Повече от 20 Документа с насоки вече са изготвени. Ще продължим да работим по някои конкретни насоки за конкретни области. Ще се опитаме и да развием повече механизми за подкрепа съвети между специалисти и обучения, особено що се отнася до процедурите за даване на разрешение. Защото а, установявам, че в много страни властите не познават достатъчно добре нито на директивата, нито процесите. Ясно е, че технологиите ще играят важно значение. Европейските сателити, програмата Коперник, два още сателита бяха пуснати. Е, в действие наскоро и те а, събират много информации за случващото се на място и можем да използваме техни технологии, за да управляваме зоните по Натура 2000 по-удачно. И накрая, но не на последно място, е важно да се интегрират системите а, за е, е, услугите на екосистемите в планирането и вземането на решения. Третата група – мерки. Засилването на инвестициите. Можем да говорим много за обучение, можем да говорим много за управление, обаче ако няма средства, няма как да постигнем успех. И така, разполагаме с доста средства по различни програми и по програмата за регионално, регионално развитие, и по програмата в областта на, на морската среда и риболова, и по програмата за развитие на селските райони. Така че може да се направи много, стига да успеем да комбинираме средствата от тези различни програми. Само така ще постигнем по-добри резултати и за биологичното многообразие. Също така предлагаме да се разработят надежни показатели за да се проследяват разходите в областта на защитата на околната среда. Важно е да се види как тези разходи участват в приложението на различните програми. Добре е да се разработят и механизми за подкрепа на финансирането по Натура 2000 и от страна на частния сектор. Има различни инициативи, да кажем, свързани с, собственост, с поземлена собственост, или с инструмента за финансиране на природен капитал. Това може да е отличен инструмент за мобилизиране и на частни инвестиции. И разбира се, е, трябва да се насърчат стратегическите инвестиции в усилията за консервация и възобновяване на природните ресурси и в областта на зелената инфраструктура. И накрая, но не на последно място, работим за увеличаването на финансирането по тема природа в инструмента LIFE. Възнамеряваме да предложим увеличаване на финансирането до 10% от лайф. И така да могат допълнителни средства да отидат за биологичното многообразие. На четвърто място връзки с обществеността и ангажимент на обществеността и на заинтересованите лица и действащите лица. Както казах, Двама от всеки трима граждани искат да направим повече за околната среда, но само 11% познават Натура 2000. Сега е историческа година, 25-та годишнина от е, директивата за хабитатите, също така е, годишнина от програмата LIFE. Това ще се отбележи на 25 май. И бихме искали с подкрепата на Европейския парламент да изготвим декларация за деня на е, Натура 2000. С е, цялостния ангажимент на гражданите, на парламента, на избирателните райони, моля ви, е, говорете в защита на околната среда в области, свързани с Натура 2000. Има много неща, които могат да се направят за околната среда и не се прави достатъчно и добре да обединим усилията си с парламента, за да насръчим развитието в тази област. Също така работим по награди Натура 2000, да се наградят най-добрите планове е, за управление и най-добре прилаганите планове на, за управление. Има и важна връзка с културното наследство – Следващата година ще бъде Европейската година на културното наследство. Добре е да се увери, е, засили е, възприятието за взаимовръзка между природните богатства и културните богатства. И в крайна сметка Комитетът на регионите трябва да участва активно, защото е едно от основните предизвикателства, с които се сблъскваме при приложението, е работата именно на местно и регионално равнище. И точно за това разработихме идеята да има обща платформа, заедно с Комитета на регионите, за да се работи с местните регионални власти. Искам да спомена още нещо. Значението на Европейския корпус за солидарност. Знаем колко е важна тази инициатива за природата, за околната среда, действията в областта на биологичното многообразие. И с подкрепата на програмата LIFE, младите хора от Европа могат да доброволчестват да да, да работят в областта на Натура 2000. Тоест имаме много важно допълнително измерение тук. Разбира се, всичко това няма как да постигне резултати, ако нямаме вашата подкрепа. И за това вашият принос е от огромно значение. Може би сте забелязали в моята презентация, че е, очертавам различни мерки в тези четири тематични групи и голяма част от тях са включени в резолюцията на Европейския парламент от февруари 2016 година. Вашата резолюция дава отражение върху нашата работа. Ако имате допълнителни идеи, допълнителни предложения, моля ви, споделете ги с нас, за да ги имаме предвид. Какви са следващите стъпки? Това е последният ми слайд. Искаме да изготвим този план за действие. Там нататък да, в него да се включат конкретни действия, не просто общи думи, а съвсем конкретни действия. Застрашено е биологичното многообразие. Трябва да има яснота, точност и прагматичност. Да има ясни цели, да се знае кой какво прави как участват регионите и местните власти, трябва да работим с държавите членки и с европейските институции и с действащите лица в тази област. Графика за приемане на плана за действие е такъв, че се предвижда работата по него да приключи до края на април. На 15 май ще бъде е, е, представен този план на деня, на който отбелязваме Натура 2000 и много бихме се радвали Европейският парламент да участва на това събитие, на тази и ще има и конференция на 6 юни, на която планът за действие ще бъде представен, обсъден, ще участват всички основни действащи лица, които са от значение за неговото приложение. И разбира се, ако парламентът иска да организира някои изслушвания или други събития, бихме се включили и ние бихме се радвали след всички тези обсъждания и след проверката на пригодността да се премине незабавно към действия. Всички се безпокоим от промените в климата. Обаче, що се отнася до биологичното многообразие, сякаш хората не са достатъчно обезпокоени. А всъщност биологичното многообразие и промените в климата са много тясно взаимосвързани. Трябва да направим всичко възможно в международен план – и по двете теми. За това ви призоваваме да е, изразите своята подкрепа, идеи, да дадете своя принос и след като се финализира този план, да призовете и вие за незабавно въвеждане на тези мерки, защото те са изключително важни. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин генерален директор. Иск... Е, изключително положителни мерки. Много се радваме, че са така целенасочени и се радваме, че имате готовност да работите в парламента по конкретни мерки за увеличаване на информираността на гражданите за биологичното многообразие. Очакваме да работим а, добре с вас, очакваме с нетърпение предложението и да се надяваме то да е добро и да има действително какво да празнуваме а, на събитията, които споменахте. Давам думата на колегите за коментар. Първият в моят списък е господин Флоренс. Генерал директор, бин sehr dankbar благодаря, господин генерален директор, че сте тук сред нас. Аз съм привърженик към привърженик на земеделските стопани, но мога да кажа да прав сте за това, което казахте, че някои ще трябва да се подобрят. Но има нещо, което ми се отрази болезнено. За тангото са необходими двама. Вие казвате, гражданите трябва да направят нещо обществото, за да се постигне нещо, но има и друг партньор в лицето на замеделските стопани. И се питам понякога дали замеделските стопани имат какво да кажат и думата им се чува. Например, ако е, си изисква минимално отстояние между парцелите, да речем, някой казва, че трябва да е 70 метра. Някой казват обаче, че е, ще е, оставят хиляда метра. По този начин а, не се дава възможност площа да се използват за нещо друго, да речем да се построи игрище за някое училище. Ще кажа нещо на колегите от а, Нидерландия. Там е забранен лова на а, диви гъски. Обаче всички те а, преминават и идват в северна, северен Райн-Вестфалия и унищожават реколтата на моите колеги, на замеделските стопани. Мисля, че същото се, отрази, същото се отнася и за Франция. Не казвам, че всичко трябва да е по-леко, но не можем да постъпваме по този, по този начин с нашите земеделски стопани. Има и друг проблем с вълците. Вълците са добре дошли, но какво прави комисията с някои държави, като в Швеция, например. Какви мерки предприемате за опазване на вълците? И шведското правителство три пъти предприема мерки и И трябва да кажем, да кажа, че получихте тогава много странен отговор. Моля ви, дръжте нещата под око. Аз съм бил в Сърбия, срещал съм се ловците там на място. И трябва да кажа, че те казаха, че а, как ще опазваме популация на вълците си е наша работа. Ако ще ни казвате а, как да си опазваме а, флората и фауната, въобще не искам да се присъединяваме към вас. Моля ви, а, нека да не преувеличаваме и да а, всичко да е в нормални граници. А, списъкът с изказващите се стана много дълъг. Приключваме, така че сега господин Гербранди, още госпожа Милър и госпожа Гърлинг. Добре. Господин Линц. Линц. Благодаря, госпожо председател. Мога да се присъединя към това, което каза колегата Флоренц. Приветствам казаното от комисията и какви са нейните намерения, свързани с плана за действие. Беше казано, че не е необходимо да се преработва цялата директива, но самите насоки и основните принципи трябва да бъдат изменени. Затова имам въпрос към второто предизвикателство, което вие описахте, а именно подобряване на насоките. Как си представяте а, е, вие преработката на тези насоки? Колко всеобхватен ще бъде този процес? Много често а, граждани ме питат а, е, какво означава това преработване на насоките, какво ще се промени в тяхното приложение на практика. Имам и а, още един допълнителен въпрос. Може ли да ми опишете накратко как върви процедурата, когато някоя държава членка ви каже, че популацията а, на някой вид се е променила? в тази държава членка, каква е процедурата, как, каква е процедурата, за да може да се стигне до този статут на защитен вид в крайна сметка. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря за представянето ви. Аз съм аз падам към тези, които се радват, е, че ще се подобри изпълнението на директивата без да бъде преработване. и това да стане чрез е, план за действие. Предизвикателството е много голямо. Ние смятаме, че доброто приложение на директивата е много важно. Държавите членки трябва да прилагат е, директивата в положителна насока. И планът за действие трябва да е по-еластичен. Директивите са по-устаряли и ам, някои неща вече се промениха. Не на последно място измененията в климата. Някои е, видове в миналото бяха защитени. В наши дни вече тези видове е, са увеличили популациите си. Ам, хищн, има много хищни видове. In alcuni paesi è protetto e in altri no. E so, le specie migratorie non possono essere gestite in maniera diversa da paesi dove le condizioni eh, climatiche sono più чието популации са се увеличили. Има а, обаче много миграционни а, видове, миграционни птици, мигриращи птици, а, чието брой е намалял. Те трябва да бъдат защитени. Биологичното разнообразие трябва да бъде защитено и трябва да се а, привлече и обществеността. Ако това стане по положителен начин, ще е добре, но защитените региони трябва да представляват нова възможност, а не допълнителен товар. В някои страни природата се оставя непокътната, не се изисква никаква намеса. В други страни биологичното разнообразие се повлиява от намесата на човека. В Имам предвид най-вече южните страни. Имаме нужда от плана за действие а, и имаме нужда от гъвкавост, разбира се, при изпълнението на директивата. Да видим по какъв начин точно ще стане това, господин Дорфман. Благодаря. Съгласен съм с колегите, които изказаха преди мен. Вие казахте 525 000 души са участвали в проучването и са воодушевени от директивата за местообитанията. Колко от тези на 500 000 души са били засегнати от директивата? Живеят в региони, в които директивата се изпълнява ефективно. И колко от тях живеят в големи градове в Европа и нямат връзка с, с планинските региони и единственото, което са видели е през уикенда да отидат в Дисниленд. Ам... В много страни няма такова голямо воодушевение, свързано с Натура 2000. В много от тези защитени региони има и природен ландшафт, но и има и ландшафт, в който живеят хората и а, извършват економическа дейност. В тези области се прави опит да се постигне баланс между стопанската дейност и опазването на, на природата. Ако и когато хората имат усещането, че този баланс е нарушен и са ограничени в стопанската си дейност, няма защо да се очудваме, че въодушевлението и подкрепата за Натура 2000 не са толкова големи. Аз живея в регион, в който се води голям дебат по темата земеделските стопани просто не искат повече да се занимават с тази тема. Относно популациите на вълка, трябва да кажем, че има и други популации, които представляват проблем и тези на мечките, на бобарите, на лисиците и хората не са въодушевени, когато чуят, че ам, в а, гората се крият вълци и, през, и техните деца трябва да минат през тази гора, за да стигнат до училището. А, и от друга страна, хората нямат възможност да се намесят. Ще ви дам пример от Италия имаше забрана за лов на вълци, 300 животни обаче на година се отстрелват незаконно. Това не е и решението, когато хората а, прибягват към а, други методи, за да се справят с положението. Необходими са субсидиарни правомощия, както и гъвкавост и когато те не съществуват, това води до конфронтации между а, органите на европейско и местно ниво. В много региони в Европа Европейския съюз а, не си спечелва много приятели чрез разпоредбите, свързани с Натура 2000. Сигурен съм, че всички имат какво да кажат по темата, но моля ви да бъдете по-кратки, за да може да дадете възможности на другите да се изкажат. Господин Явор. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на генералния директор за неговото представяне. Отдавна очакваме този план за действие. В писмото до комисарят Вела беше посочено, че се иска да се извърши преглед на пригодността на директивата и а, ясно е, че проблемът е с изпълнението по-добре, че нещата станаха че въобще се случиха по-добре късно, отколкото никога. Имаме нужда от този план за действие, свързан с изпълнението на директивата. Имам няколко въпроса. Първо свързан с процеса. По какъв начин ще ам, обясни комисията този план за действие, какви са сроковете и а, какви са процедурите свързани с изготвянето на този план за действие. Насоките, които споменахте вие, какво може да направи комисията, за да може участи да потикне държавите членки да изпълняват плановете за управление по Натура 2000, по какъв начин комисията може да каже подкрепа на държавите членки, защото се отнася до разясняване на тези планове за управление. На следващо място екологичните проверки, инспекции. Те са свързани с изпълнението на директивите по Натура 2000. Какво може да направи комисията, за да помогне на държавите членки и да ги накара да изготвят системи за провеждането на екологични проверки? проверки. Може ли очакваме някаква цялостна проверка, свързана с биоразнообразието и опазването на околната среда във всички политически области на европейско ниво? По какъв начин Европейската комисия може да канализира финансирането на а, тези а, политики в, в бъдещите бюджети на Европейския съюз, как може да се а, включи това перо в бюджета в МФР след 2020 година. Госпожа Хазика. Благодаря, госпожо председател. В Европа 40% от първоначалното биоразнообразие вече не е налично. В Нидерландия това е 15, делът е 15%. Постоянно ставаме свидетели на разхищение, на замърсяване и се радвам, че комисията ам, държи под око екологичното законодателство. На национално и местно ниво а, не се прави достатъчно за опазване на околната среда, за да могат же да се даде предимство на економически дейности. Европейската комисия призовава към конкретни действия. Имам и един конкретен пример за това, защо са необходими действия. За да се опази природата, трябва да се опазят не само и растенията и местата, но и животните. В директивата трябва да се предвиди опазването на птиците, но това не се случва навсякъде. Милиони мигриращи птици използват Малта по своя път, по своя маршрут трябва там да им се окаже закрила. Много организации инвестират време и средства, за да опазват нашите птици, но в Малта не се прави нищо. в Малта тези птици се ловуват и това е не... приемливо, защото се нарушават и международни спогодби. Трябва да има по-добро изпълнение директивата за местоопитанията и за опазване на птиците. Малта е, е председателстваща съвета на Европейския съюз, но не смятам, че те ще проемат водещата роля или въобще ще приемат въпроса на сериозна. Тази, тази седмица в, в Малта се дава старт на улова на специален вид птици. Трябва да. Iedereen die van mening is dat Malta als Europees voorzitter de leiding moet nemen in het. Трябва да се предприеме трябва да се предприемат мерки, за да може да се приведе в действие директивата за местообитанията. Може и след дебата да ми изпратите имейл и допълнителна информация за това какво ще се обсъжда следващата седмица. Благодаря. Мога да кажа нещо друго, свързано с Нидерландия. От аз гласувах за обектите от Натура 2000, но в Нидерландия и както и на европейско ниво, има критики от страна на земеделските стопани, защото селските стопани трябва да имат възможност да упражняват своята дейност. Информацията, която получаваме е само от природозащитните организации, а от организациите на замеделските стопани не се ем, изисква информация. В строителния сектор и там много компании не могат да си осъществяват проектите, само защото някъде в тази местност е видя някой вид. Освен това, ам, риб, рибното стопанство. Ем, рибарите нямат право да ловят риба, а от друга страна ставим свидетели на това, че се разрешават големите вятърни ам, турбини. Да, разбирам, че ам, има отбив от, а, има отпор от обществото, от социално-економическа гледна точка. Нека да направим това, което каза колегата Линс. Нека да видим какви са насоките и да видим какви ще са социалните последици за хората в тази област. Защото а, тази тема а, може да представлява и края на Европа, ако не се предприемат а, необходимите мерки. Госпожа Мелио. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will mich erst einmal bedanken, dass wir beide Richtlinien nicht zusammengelegt haben. Първоначалното намерение на комисията беше двете директиви да се обединят и трябва да се концентрираме върху цялостното изпълнение на разпоредбите. Трябва да видим кое е в, от полза за биоразнообразието. А, относно системата за Натура 2000 е система, която обхваща цяла, цяла Европа, една свързваща система. И моят въпрос към комисията е какво можем да направим, как можем да, по, да окажем по-голяма подкрепа, така че тази система да процъфтява и не всяка държава за себе си да се занимава с Натура 2000, а да говорим за една обща европейска рамка. Има и други въпрос. Щом в цялата процедура са обхванати на толкова голям брой заинтересовани лица, това означава, че има много голям интерес, който проявява населението. Как можем да отговорим на тези високи очаквания? С това участие са свързани много големи очаквания и затова питам комисията как ще реагира на тях и какво ще предприеме. Благодаря, господин Фелнер. Благодаря. Неодавна говорихме по директивата за птиците и местообитанията и аз пледирах за цялостна реформа. Жалко е, че комисията реши да не прави нещо подобно. Много често си мисля за това как правим оценка на съответното законодателство. По много начини. Има нещо много важно тук. Един критерий. Какво смятат хората към които е насочено законодателството. Едва след това можем да говорим за обществени консултации. Знаем, че голяма част от тях представляват част от кампании. Когато аз говоря, разговарям с моите избиратели, разбирам, че хората не разбират как се прилага тази директива за птиците и местообитанията. Винаги можем да кажем и комисията го е казвала и в миналото, ще го казва и в бъдеще, че всичко зависи от изпълнението. Добре, ама ако има толкова големи проблеми с изпълнението на директивите, значи ние като законодатели трябва да направим нещо. Големия е корморан, например. Там, където живея аз, в Стокхолмския архипелаг, това е най-често срещаната птица. Тя обаче е защитена по силата на директивата. Тя не може да бъде убивана, улавяна, не може да се унищожават гнездата и какво ли още не. По силата на член 9 има една дерогация, естествено. Ако обаче трябва да имаме дерогации, за да направим нещо конкретно, то ще има голям проблем. И как да обясня на моите избиратели, че трябва да има прилагане на дерогация? Как можем да имаме затворени статични списъци с видове, при положение, че природата е толкова динамична? Мога да кажа същото или почти същото за вълците в Швеция. Проблема е, че шведското правителство, независимо с какъв цвят е, да, опитва се да се обърне към комисията. Когато ние ловим корморани или вълци, комисията отива на лов за шведи. Нас преследва. Може да има големи проблеми с изпълнението, да. Но ако законодателството настроява хората срещу нас, нека да се замислим какво законодателство създаваме, защото по-настоящем рикошета върху нас е голям и болезнен. Благодаря. Господин Хюитема. Благодаря. Благодаря за презентацията. Основната дума е комуникация. Чувам какво казват някои от колегите. Посочваме с пръст Брюксел, след това държавите членки, не знаем къде е гъвкавостта. Мисля, че е много важно плана за действие на комисията по-ясно да окаже къде са проблемите и как можем да ги решим и къде може да има гъвкавост. Бих е, искал да благодаря на комисията за това, че прие моята покана да дойде в Холандия и да разговаря с различни заинтересовани страни, за да можем да видим как Натура 2000 да се приложи по по-добър начин и как да се отчете и социалната и економическата обстановка и въздействие. Дружествата, хората, Домакинствата казват, че може да има по-голяма гъвкавост. Е, това го казаха хора около една и съща маса. Може да има по-добри планове, по-добра мотивация и по-добри резултати. Мисля, че е много важно не само да се посочва с пръст законодателството, ами да се види и какво е възможно в съответния регион. Много се дразня, че понякога местните органи казват ето това правим ние, защото Брюксел ни задължава. Това не е вярно. Моля ви. Много е важно ние в парламента и в комисията да подчертаем, че заинтересованите страни трябва да участват в кръгли маси и е, трябва да търсят заедно резултати, които да доведат до по-голяма ефикасност. И тук трябва да се споменат целите, реалистичните цели. Целите, които понякога се поемат от самите държави членки. понякога трябва да се запитаме, искаме да опазим природата или искаме да върнем природата, която е била преди хиляда години. Ще ни отнеме стотици хиляди години да върнем природата от преди хиляда години. Понякога от домакинствата, от дружествата се изисква твърде много. Това реалистично ли е? Когато определяме цели, нека да видим какви са последиците. Някой може да каже, това вече не е реалистично. Можем да търсим някакви по-добри цели. Мисля, че с комуникация много можем да постигнем. Благодаря. Благодаря, господин Ек. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Благодаря за представянето на комисията. Приветствам факта, че Комисията възнамерява да изготви план за действие. Това е стъпка в правилната посока. Комисията справо посочи, че сме изправени пред две предизвикателства. От една страна намаляване на биоразнообразие, от друга страна измененията на климата. Въздействието от изменението на климата им е а, значително, що се отнася до биоразнообразието. Да не говориме, че поради замеделската дейност се унищожават значителни части от природата. Опазването на природата от дълго време не е достатъчно вече не е и на лице връзката между хората и природата. Ние представяме вълка като голяма заплаха за нашите деца. Но трябва да кажем, че има ловци, които ловуват а, широко мащабно в а, горите на Европа и те са много по-голяма заплаха за децата ни, отколкото вълците. Ам... Мога да направя един паралел и с нападението от акула, като това нападение е много по... Ам необичайно и ще се случи много по-рядко, отколкото някой друг инцидент. където няма рискове, хората ам, много лесно се намесват. И не е правилен подхода, когато това става абсолютно безпрепятствено. Благодаря. Госпожа Алкен, благодаря. Госпожо председател, благодаря на комисията. Благодарна съм за това, че е, следвате мнозинството в комисията. Не е днес очерталото се мнозинство. Като цяло ние сме за природата. Мисля, че имаме нужда от малко по-категорични планове. Искам да кажа, че е, Комитета на регионите например, подкрепя някои инициативи много повече, отколкото нас. Господин Дорфман казва, че регионите нямат представа какво се случва. Това не е вярно. Това не е вярно. Кого представляваме ние? Ами хората. Две неща искам да кажа. В Париж разговарях много дълго с Генералният секретар на ООН, който отговаря за биоразнообразието и конвенцията, господин Диес. Той каза, че биоразнообразието е много важно за климата и обратното е валидно, но биоразнообразието е много важно. Е, то подпомага поглъщането на въглерода – в Париж биоразнообразието не беше кой знае колко споменавано. Ние трябва да кажем и да подчертаем дебело, че биоразнообразието помага за изпълнението на климатичните цели, за спасяването на климата. И още нещо, 10 години поне работя по въпроса, Проблема е, че е много трудно да се накарат държавите членки да платят и е много трудно да се накара комисията да бъде по-категорична. Какво може да направите? Може да вземете всички пари, които влагаме в ОСП и да кажем, че поне част от е, тях могат да бъдат обвързани за... с общото благо по един задължителен начин. Само по този начин ще можем да изпълним целите си в рамките на Натура 2000. Благодаря. Благодаря госпожа Гростет. Благодаря на комисията за обясненията, които ни е, даде. Мисля, че тези две директиви за птиците и за Хабитатите са от основно значение защитата на биологичното многообразие в Европейския съюз и те трябва да се прилагат. Също време тези два текста обаче не трябва да се поставят под въпрос. Това е тема, която познавам, тъй като в миналото, като местна или регионална е, народна избраница съм имала възможност да прилагам лично тези две директиви. Мисля, че ползите от тези две директиви значително надхвърлят разходите и труда е, който предизвикват. Но мисля, че при приложението на тези директиви трябва да има малко гъвкавост. Например, да вземем предвид особеностите на различните територии. Комисията има знач... Е, е, готовност да коригира някои от недостатъците в приложението на тези директиви, нещо, което е положително, но трябва да говорим за проблемите с вълците. Има несъвпадение между различните приложения на, директ... на директивата за местообиталището. Няма гъвкавост, нещо, което доведе до увеличаване на популацията на вълци, което се отразява зле в някои райони например във френската част на Алпите и се отразява след на селското стопанство. Сега вече този проблем създава проблеми и на други места. Създават се проблеми на много места. Забранени са забранено ловът на вълци без конкретни разрешителни и това създава проблеми и за местното население, и за туристите, и всъщност отразява зле на туризма. И така, какво може да ни каже Комисията за развитието на този план на действие? Има ли достатъчно добри корекции? Как се грижим за защитата на вълците? Благодаря. Господин Гербранди. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че толкова много хора проявяват интерес към този дебат по света на природата и биоразнообразието. Малко се разочаровах от е, казаното от колегата Схрайер. Тя отправи обвинения и напусна залата, съответно комисията не може да отговори. Мисля, че е много важно да се направи разлика между конкретни инциденти и цялостната картина. Много колеги говорят за конкретни инциденти, независимо дали става дума за вълци, корморани или други животни. Европейското законодателство предлага голяма доза гъвкавост и господин Хуитема беше много прав. Ако искате гъвкавост на регионално ниво, тя е на лице и има решения, които да удовлетворят и милещите за природата, и ловците, и Кого ли е още не? Нека да погледнем цялостната картина. През 2011 година направихме оценка на предишната стратегия за биоразнообразието и заключихме, че има пълен провал. Трябваше да спрем загубата на биоразнообразие и се провалихме с гръм и трясък. Сега имаме нова стратегия до 2020 година, същата е целта. В допълнение обаче и това го казва самата генерална дирекция, трябва да се възстановят екосистемите доколкото е възможно. С други думи, ако не са нанесени непоправими щети, значи отиваме още по-далеч сега. Сега сме на средносрочния преглед и знаем, че по отношение на състоянието на природата сме в учаващо положение. Има ли проблем? Има проблем. Биоразнообразието е в основата на нашите економики, на, на благоденствието. Е, то е свързано с нашето здраве, с е, почвите, с климата с опрашването и с какво ли още не. е. Въобще то е в основата на съществуването ни като човешки същества. Това е изречение, което цитирам от съобщението на комисията. Ето за какво става дума. За нашето бъдеще като хора, а не за конкретни инциденти. През 2011 година приехме моят доклад, доклад посветен на, на оценката и на бъдещата стратегия. Доклада беше прият с единодушие в комисията и нека да се пред придържаме към поетите ангажименти. Моя въпрос към комисията е свързан с сроковете. Кога ще се появи плана за действие? Що се отнася до финансирането, знаем, че много малко знаем за финансовите средства в държавите членки. Може ли да ни направите един преглед, защото положението е отчаващо? По отношение на ОСП, Фил Хоган сега отдаден ли е на идеята за биоразнообразието или не? Не е толкова трудно да се отгадне, че ако не се използват пестициди в рамките на е, разни екологични зони, би имало голяма полза. Мисля, че става дума за конкретни важни избори. Избори, които ние трябва да направим като политици, става дума за цялостната картина, не за конкретни инциденти. Благодаря председателката. Избора е свързан с това да следваме и правилата. Мисля, че се договорихме за две минути. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Всъщност, онова, което исках да кажа, вече беше казано от много колеги. Нека все пак да се изкажа. Хората не оценяват както трябва биоразнообразието. Хората не маршируват по улиците. Някои го правят, но само най-отдадените на идеята. Е, искам да спомена полките от е, Брексит. Не казвам често е, много за Брексит. Искам да кажа, че темата биоразнообразие не участваше в дебатите за Брексит, но сега много се обсъжда, тъй като хората смятат, че нашето биоразнообразие може да не е толкова защитено вече. Може би това е най честият въпрос, който ми се задава във връзка с Брексит. Затова бих казала, че би трябвало комисията трябва да, да промотира това, което прави и хората трябва да знаят а, с какво разполагат, защото, както често се казва, разбираме какво сме загубили едва когато го загубим. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Милър, госпожо председател, много благодаря. Радвам се, че комисията се придържа към двете директиви и искам чрез конкретни предложения да излезе с план за действие. Има държави членки, в които на практика нищо не се изпълнява. Някои от тях не са в състояние да го направят. В тази връзка гъвкавостта е много важна. Нидерландия използва областите от Натура 2000, за да строи върху тях, както е случая с пристанището в Ротердам. Аз съм от планински регион и съм лично засегната от Натура 2000. Беше ни казано, че няма да има ограничаване на нашите земеделски дейности. <laughs> Това не е така. През всичките години много от видовете бяха опазени. В тази комисия много често собствениците на земи, на земеделски земи се сочат с пръст, но това е неправилно. Дали корморани или някакви други видове свраки или такива многобройни популации, които понякога нанасят вреди, може би трябва да има възможност за по-голяма гъвкавост и предприемане на конкретни мерки. Относно а, лъва, а, относно вълка, трябва да кажем, че там където има вълци, не може да се извършва земеделска дейност. А, от друга страна имаме нужда от биоразнообразието и ам, трябва да има някаква, някакъв баланс между това да се даде възможност на хората да обработват земите си и да се опази биоразнообразието. Трябва да вземем а, е, конкретни решения. Благодаря ви. Uh, Госпожа Пиете Кайнен, на първо място искам да кажа, че загубата на биоразнообразието може би е по-сериозен проблем, отколкото измененията в климата и, и тя трябва да бъде взета предвид. Причините бяха изтъкнати. Тези две директиви не постигат нищо конкретно. И ето защо се радвам, че комисията обеща да бъде по-добър пазител, блюстител за изпълнението. По отношение на гъвкавостта, вече има гъвкавост. Например, има разрешение да се убиват вълци, ако те заплашват хора или економиката. Задължително е да се плащат данъци. И никой не може да се измъкне от плащането на данъци. Защо тогава да не се наложи задължението по отношение на, на биоразнообразието. Мога да направя аналог, аналогия и с Гърция и нейната задължнявост. Ако Гърция не си плати дълга, някой друг ще трябва да го плати. Биоразнообразието трябва да бъде защитено чрез законодателство. По отношение на Финландия трябва да кажа следното. Беше взето политическо решение, възоснова на научна информация, да се ловуват вълци. Има големи проблеми с вълците и не само в нашите държави членки. Затова искам да попитам комисията. Най-накрая ще предприемете ли конкретни действия относно изпълнението и ще санкционирате ли държавите, които не изпълняват законодателство така както трябва? Благодаря, уважаеми господин генерален директор. Много интерес беше демонстриран. Мисля, че темата на изказванията беше почти една и съща. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на всички депутати. Дебатът съвсем ясно показва, че темата е изключително важна. Има доста въпроси, които бяха повдигнати. И не се изненадам от това, защото говорим за защитата на биологичното многообразие, което означава защита на природата, защото биологич... на планетата, защото биологичното многообразие е свързано с промените в климата и е свързано с живота на хората и съжедневието на гражданите. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Казахте кой, попитахте кой е засегнат тук. Всички сме засегнати. Не става дума само за селските стопани. Всички граждани са засегнати от въпроса за биологичното многообразие. За първи път в историята на Европейския съюз повече от 500 хиляди граждани участват в обществено допитване. Това е изключително важно. В много случаи участваха асоциации или федерации, но в много случаи това бяха единични индивидуални граждани. Не искаме по никакъв начин да отслабим системата. В Европейския съюз вече се прилагат много мерки и не трябва те да бъдат а, Знаем, че има някои проблеми при приложението, но дайте да продължим да работим по приложението и там, където има проблеми, да намерим решение на конкретния проблем. Да работим с държавите членки и с регионите, с местните власти, но да не намаляваме закрилата и да не намаляваме амбицията за борба срещу загубата на би... биологично многообразие. И това са все въпроси, които исках да повдигна тук като изключително важни. Много от въпросите са свързани е, с темите, които засегнат. Първо, е, в селските стопани. Допитали сме се до тях? Допитали сме се, да. И то в големи подробности. Разговаряхме с е, техните асоциации, с собствениците на земя. И е, в плана за действие ще има специална платформа за диалог с различните засегнати лица и възможност за работа с местните общности от, е, е, възнамеряваме да работим и с собствениците на земя, за да се постигнат целите на натура. Те са важни и за социално-економическите социално-економическото измерение на приложението на тази директива. Ще продължим да работим и с селските стопани, и с е, управляващите горите, и с управляващите риболова и работещите в тази област, защото това са много важни и заинтересовани лица. Имаше обаче много изказвания, в които сякаш се противопоставяха природата от една страна, економическата дейност от друга. Искам да ви уверя, че едно от основните предимства на Натура 2000 е това, че взима предвид основния постулат, че защитата на природата съвсем не е нещо, което се противопоставя на економическото развитие. Нищо подобно. Екологичен туризъм, устойчиви практики, всичко това са възможности за развитие. Въпросът е това да се случва по устойчив начин. И най-заинтересованите тук трябва да са самите селски стопани, защото колкото по-устойчиви са, толкова по-добре. А колкото повече деградират активите, с които разполагат, толкова повече ще загубят в дългосрочен план. Затова това са важни теми, които трябва да бъдат обсъдени на широко. И, и да бъдат информирани всички. Сега за насоките. Има неясноти в някои области. Първата причина за тях е, че в Натура 2000 няма план за управление – Хората се оплакват, има право, обаче не е ясно как да се прилага. Еми, ако има някакво право, което е в някои случаи по-ясно, в други случаи по-малко ясно, но няма никакъв план за управление, то каква яснота участвате? очаквате? Местните и регионални власти трябва да бъдат насърчени да довършат плановете за управление. Не може само 50% от зоните по Натура 2000 да имат план за управление. Също така ще продължим да разработваме а, вече съществуващите насоки, за да може а, там, където има неясноти, те да бъдат продолени. Ще действаме съгласно проблемните области, установени при проверката по РИФИТ за пригодност и резултатност. Различните а, служби на комисията работят по въпроса, работят и представителите в Комитета на регионите. Аз бях и там, за да представя инициативата и за да настоявам за ангажираност на регионално и местно равнище. Някои членове на парламентарната комисия повдигнаха и въпроса за гъвкавостта. Има безпокойство, че правото е твърде а, негъвкаво и се твърди, че трябва да се въведе малко повече гъвкавост, повече еластичност така както спомена госпожа Бриан. Мисля, че планът за действие ще даде такива възможности, обаче е, с спазване на правилата. Това може да стане чрез предоставяне на насоки за, ин... за тълкуване на правните изисквания. Но след като е взето решение да не се отварят директивите за изменения, не можем да ги нарушаваме. Можем е, да е, адаптираме нещата в зависимост от територията, от местната общност и така нататък, но спазвайки е, директивите. Господин Дорфман отговори на плана за действие, попита за плана, плановете за управление и колко хора са засегнати и това е въпрос, който вече покрих. След това за графика. Както казах, ако всичко е, върви добре, до края на април планът трябва да е готов, т.е. до края на следващия месец. Допитването до обществеността вече е проведено и сме готови сега, вече е, за основа на този план за действие, да работим по насоките, да актуализираме там, където трябва да бъде актуализирано, да се разработят допълнителни насоки, ако трябва, всичко това ще е след а, а, допитване до регионалните местни власти. що се отнася до приложението, госпожа Пятиканен говори за приложението и искам да подчертая, че нашата инициатива е свързана с именно с приложението, с спазването. Натура е специален отдел и е важно да се предоставят на държавите членки възможности за действие. И там където има нарушения на директивите, ако се налага да продължим да прилагаме съответните процедури, които са предвидени за случаи на такива нарушения, тогава ще го направим. Директивите са а, а, в сила, те ще продължат да бъдат в сила, няма да бъдат изменени. Ние правим всичко възможно, да дадем подкрепа, да дадем насоки и ако там нататък има неспазване, комисията длъжна да продължи да действа и по-нататък като опозита на договорите. В бюджета има ангажимент 20% от разходите да бъдат насочени към е, промените в климата, нищо подобно няма за биологичното многообразие. Ще има ли предвидено нещо такава за многодишната финансова рамка след 2001 година, 2020 година? Както казах още в уводните си думи, няма как да предвидим как точно ще се развият преговорите за многогодишната финансова рамка, но е много важно средствата, с които вече разполагаме, да се използват така, че да се допълват по най-ефективния възможен начин. От там нататък, ако биологичното многообразие бъде поставено като основен приоритет, по-нататък отлично. Въпросът е, че е, се опитваме да действаме сега, в момента, във връзка с това, с което разполагаме. Много въпроси имаше по конкретни биологични видове. Птици, корморани, по-конкретно и вълци също а, има възможност за гъвкавост там, където има подобни конфликти. Комисията е изготвила насоки в множество области. Трябва обаче и държавите членки да поемат своята отговорност. Има доста сложни проблеми с местните общности. По някой път, вместо да се изправят пред проблема, да, вместо да използват предвидената в директивата гъвкавост, се създава конфликт е, и се използва това като повод да се обвинява Брюксел мисля, че има много работа, която може да се е, свърши за сътрудничество с местните общности. Защото за нас проблемът съвсем не е липсата на гъвкавост от директивата. По-скоро е, проблемът, е, там където има проблеми, да се свързани с липсата на диалог, липсата на приложение и липсата на интеграция на защитата на биологичните видове и на е, въпросите, свързани с местните общности. Разбира се, там, където има защитени биологични видове, които са застрашени, трябва да бъдат опазани. опазени. Но там, където има сериозни конфликти и опасност за местните общности, това също трябва да бъде вземе предвид и това е част от цялостната философия. Дали планът за действие ще насърчи по-рестриктивно приложение на директивите, засягащи птиците и местообитанията. Нашата цел не е приложението да е по-рестриктивно, а по по-ефективен начин да се прилага съществуващата правна рамка. Да има правна сигурност, да има справедливост и да има гъвкавост. Някой каза, взема ли се предвид особеностите на различните държави членки? Ясно е, че там, където има планове за действие за приложението, те няма как да не отразяват а, особеностите на различните държави членки. Затова работим в тясно сътрудничество с Комитета на регионите и възнамеряваме да вземем предвид всички економически, социални и културни изисквания и местните характеристики на всяка територия. Двустранните разговори, които ще организираме с различните държави членки, ще ни помогнат по-добре да оценим потребностите и да предвидим целенасочени решения. Бяха зададени и въпроси за възможността да се действа извън Натура 2000. Какво да правим при а, мигриращите вирове и там, където се надхвърлят определени защитени зони. Ами основната идея в Натура 2000 беше да има мрежа, да има мрежа от защитени зони и защитени местности. Това е основен елемент при защитата на биологичното многообразие. Идеята за биогеографията, идеята за услуги на екосистемите, идеята за зелената инфраструктура, това са все основни елементи – в тези мрежи. Господин Хойтема посочи значението на връзките с обществеността. Тази тема беше повдигната и от други депутати. Да, действително, тя е изключително важна. Връзките с гражданите, с местните регионални власти – трябва ясно и откровено да заявим. Има проблеми с опазването на видовете в Европа и това трябва да е проблем, по който да работим с всички, с гражданите, с местни, местните общности. И там, където има проблеми, няма да се крием от тях. Аз лично посетих няколко местности от Натура 2000 и разговарях с представители на местните общности и говорихме за възможни решения. Има възможни решения, които напълно отговарят на европейското право и могат да се приложат, но за това е необходима политическа воля и да се кандидатства за съответното финансиране. Госпожа Алкен каза, че е важно да се вземе предвид биологичното многообразие и климата и е, здравите екосистеми, екосистемите в добро здраве. И е, че повече средства трябва да дойдат от общата сълско-стопанска политика. Действително има връзка между сълскостопанската политика и стратегията за биологичното многообразие. Господин Хербранди също спомена тази тема, каза, че че тази тема е важна и действително една от нещата, които беше подчертано от проверката на пригодността, бе именно това. И план за действие ще се съсредоточи върху подобряване на съвместяването на възможностите с а, общата сълско-стопанска политика. Трябва да има по-интегрирана съвместна дейност с политиката в областта на селското стопанство. Плановете за действие няма как да се справят обаче с ограниченията на общата селско-стопанска политика, чиято реформа ще бъде обсъдена по-късно тази година и в която ще участваме активно. Госпожо Гростет, съвсем логично казахте, че тази, тези директиви са ам, основни елементи от политиката в, окол... в областта на околната среда на Европейския съюз. Говорихте за анализа за ползите и, с, а, и не случайно казахте, че ползите от защита на биологичното многообразие значително надвишават а, загубите, свързани с неговата защита. Споменахте проблема на вълците. А, с вълците, който по някой път изли, е, проистича от твърде строго приложение на директивата. Уверявам ви, че в а, директивата има възможности за справяне с такива ситуации и за прилагане на специални мерки, там където, където има проблеми с един определен биологичен вид. И това е, е нещо, което може да бъде предприятие. И можем да работим заедно с местните власти, там, където има такива проблеми и да намерим решение. В няколко региона, в има много региони в Европейския съюз, където вече са намерени добре уравновесени решения на подобни проблеми и за това ви уверявам в нашата готовност да работим и да си сътрудничим с регионите за намиране на такива решения. И мисля, че е важно още от самото начало нещата да се изяснят, нещо, което можем да направим в насоките. Господин Хербранди напусна залата току-що. Жалко, защото исках да му благодаря за неговото изказване в подкрепа на биологичното многообразие. Искам да го веря, че работим по цялостната картина, не само по отделни ситуации. Говорим за финансирането за различните държави членки, ще имаме възможност да идентифицираме потребностите и начина по който да се прилагат и съответните средства от общата сълско-стопанска политика. Госпожа Гърлин каза колко е важно гражданите да си дават сметка колко е ценно биологичното многообразие. Да, действително, много често това е нещо, което гражданите приемат за даденост и не се чувстват длъжни да се борят за неговата защита. Госпожа Пяти Хайнен също засегне важни теми. Надявам се, че отговорих на основните въпроси. Ако има нещо допълнително, мога да го направя и по... И, след днешното заседание. Важното е че по тази тема трябва да работим ангажирано заедно и нещата могат да се подобрят, ако го правим, ако работим в сътрудничество с местните и регионални власти, държавите членки, всеки един от нас всеки, и всеки един гражданин а, има дълг а, в защитата на биологичното многообразие. Е, е, Дължен е да участва в това. И не мисля, че има не, затруднения. Е, не мисля, че има ситуация, в които е невъзможно да се намери баланс. Това всъщност е отлична възможност е, да се свържем отново с гражданите и да предоставим конкретни ползи в нещо, което е крайно необходимо. Защитата на планетата, е, гарантиране на добро качество на живот, добри економически възможности, защото тук не става дума само за защита на биологичните видове, но и за развитие на устойчиви практики на работа и въобще са предоставяне на конкретни ползи за всеки един от нашите граждани. И за това съм готов да обсъждам с вас конкретните въпроси, да участваме в събитията за отбелязване на Натура 2000, да участваме в обмена на добри практики и да сложим край на влушаването на биологичното многообразие в Европа. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря ви, колеги. На 21 май ще имаме повод да празнуваме. И този повод е свързан с директивите. Благодаря ви, уважаеми колеги, че останахте до края, за да обсъдим и последната тема от дневния ни ред прилагането на директива 2435 ео на Европейския парламент и на съвета. Като тук темата е свързана с екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Докладчик е господин Йово, Явор. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. ДО е, е много е, важен законодателен акт, защото говорим за екологична отговорност е, под мотото замърсителят плаща за нанесени екологични щети. Директивата е преминала през така наречения трефит, проверка на пригодността. Ем, наскоро бяха публикувани проучвания по темата. Що се отнася до работата на Европейския парламент, ЕМВИ изготвя становище за комисията Юри. Има и доклад за изпълнението на ДО. Ние сме асоциирана комитет комисия по член 54, що се отнася до доклада. В комисията на доклада се посочва, че въпреки, че има някои подобрения, директивата има ограничена ефективност, все още има а, разлики в изпълнението между отделните държави членки. Така се получава, че имаме една фрагментираност, що се отнася до системите за екологичната отговорност. Това може да доведе до подкопаване на общите стандарти и някои региони могат да бъдат изложени на по-големи рискове от екологични щети и екологични бедствия. Смятам, че трябва да обхванем предизвикателствата по систематичен, ред, е, по систематичен начин и трябва да се предвиди преглед на директивата. Пропуските могат да бъдат разгледани и да бъдат отстранени в рамките на плана за действие на многогодишния работна програма на комисията. Дългосрочен план смятам, че преразглеждането на директивата ще даде възможност да разширим обхвата и приложен, приложеното поле на законодателния акт, така че да се обхванат всички екологични щети, които се нанасят. Комисията трябва да вземе предвид и екологичните щети, които са, имат въздействие върху общественото здраве и да се предвидят някои изключения, които са свързани с действия, които са извадени от приложеното поле на ДО. Необходимо е да се преразглежда финансовата система и по-скоро застрахователния аспект, свързан с директивата. Трябва да има високо ниво на сигурност за самите оператори. Освен това е добре да има Европейски фонд, свързан с промишлените бедствия и ако има широкомащабни бедствия, да се помисли и за възможности за съдебни мерки. В предишната точка беше спомената и директивата за опазване на природата. Трябва да кажа, че и тук в тази директива има сходни аспекти. Комисията трябва да създаде капацитет на европейско ниво и да се работи съвместно с националните органи. Като цяло очаквам с нетърпение коментарите на докладчиците в Сянка, както и на останалите колеги. 25 април е крайният срок за подаване на измененията. Сигурен съм, че проекто становището може да бъде подобрено посредством вашите предложения и идеи. И на последно място искам да ви кажа, че има обществено изслушване което ще бъде проведено на 11 април вечерта съвместно с комисията Юри. Там ще има и а, изказвания от експерти, които са из, извън Европейския съюз. Господин Явор, благодаря ви. Госпожа Пиети Кайнен, като докладчик в сянка по вашия доклад от името на ЕНП имате дума. Моля, имате думата, моля ви, две минути. Благодаря, благодаря и на докладчика. ДЕО е а, законодателен акт, който е от изключително значение за опазване на околната среда и знаем, че ще има кой да плати за нанесените щети или собствениците на земите или економическите оператори, но няма да са бъдещите поколения. Кое е важното в това законодателство. Важното е, че повечето разпоредби са приведени в изпълнение, но има три неща, които трябва да се имат предвид. На първо място, какъв е обхвата? какви действия са предприяти от комисията и са включени в предложението и така че да бъдат обхванати всички стопански дейности, включително и преднамерени и непреднамерени действия, които се отнасят до нанасенето на екологични щети. Освен това, какво е тълкуването на понятието екологична отговорност? Кой плаща за какво? Има различия между държавите членки. Освен това, съществува и понятието за товарна на доказването и определенето на разходите. И на второ място стои под въпрос по какъв начин може природата да бъде опазена в сегашния си вид и да бъде възстановена. Ам... И как в бъдеще ще може да се използват площи, които а, са били ам, площи, които ам, са били ощетени, как ще бъдат използвани те от земеделските стопани, от собственици и така нататък. Има нещо, което... Има и е, неща, които не са включени в директивата. В момента трябва да бъдат взети предвид и ето, аз е, си изказах само за две минути. Вместо господин Андолакис, който е докладчик в Сянко ТСИД, ще се изкаже госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Първо ще се извиня от името на господин Андрю Лаки за това, че той не е тук. Благода... Той благодари на колегата Явор за проекта установище, изготвено от него. СИД е, се съгласява с повечето от е, предложенията, включени във вашето установище. Знаем, че ДЕО оказва влияние върху режимите за екологичната отговорност в европейски мащаб, но вие казахте, че някои важни неща все още са в ръцете на държавите членки. Необходимо е директивата да бъде преразгледана възможно най-бързо, да се постигне най-високо ниво на хармонизация. Ние смятаме, че имаме нужда от строги правила за отговорността за всякакви екологични щети, които се нанасят. Имаше и наскоро скандал с а, емисиите, което показва, че ам, директивата трябва да обхваща и щетите, които се нанасят върху, а, обществен, върху човешкото здраве и трябва да бъде разширено приложение трето. Трябва да преразгледаме и идеята за включване на задължение за финансови на изстрахователни инструменти и винаги да се прилага принципа замърсителя плаща. Господин Астрилакис с нетърпение очаква изслушването в комисията Юри и очаква с нетърпение да работи в бъдеще по въпроса с докладчиците в Сянка и с самия докладчик. слушването в комисията Юри е на 11 април, припомням ви само. Следващия докладчик в сянка е госпожа Ятемаки. Thanks. Puhun suomeksi tällä kertaa. Ensiksi haluan kiittää esittelijä Benedikt Javoria tästä lausuntoluonnoksesta. Ja tämä... Благодаря на колегата за изготвеното становище. Тук са включени тези елементи, които бяха включени и в предложението на комисията, което беше представено през април миналата година. Замърсителят плаща. Това е принцип, който е много важен и ще бъде обсъден по време на следващите срещи с координаторите в, с, с докладците в Сянка. Понякога а, отговорността не се определя както трябва. Необходимо е по, големите оператори да сключват и застраховки. Изпълнението на национално ниво не функционира винаги и не във всички държави членки. Може би това е свързано с управленския опит, с финансирането или с корупцията или с това, че Гражданите въобще не се интересуват от този въпрос относно определенията. Там също има несигурност, има възможност за различно тълкуване на разпоредбите и това може да доведе до там, че а, изпълнението да е различно в държавите членки. Имаме нужда от яснота и от а, съвсем ясни разпоредби. Не знам дали този фонд на европейско ниво ще е от полза. Той е предвиден а, за покриване на сумите, които е, излизат извън установените прагове. Може би е необходима нова европейска инициатива. Да не говорим, че сегашната система не оперира както трябва. Не знам дали тази нова инициатива би разрешила изцяло проблема. Сега относно намесата в правомощията на държавите членки. Това е нещо, по което трябва да помисля. М така не, че желая всичко, на колеги, всичко най-добро на колегите, които ще участват в преговорите и да се надяваме, че ще се изготви законодателство, което на европейско ниво може наистина да предложи това, което беше обсъдено днес. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Иска ми се да можехме да проведем един експеримент и да попитаме гражданите в държавите членки дали смятат, че принципа замърсителя плаща се прилага на практика и дали той се зачита. Аз мисля, че той много по-често се нарушава, отколкото се спазва. Много често се идентифицират виновниците, но те не толкова често се наказват. През 2010 година трябваше да се приложи тази директива ДО. Има сериозни разминавания 1200 и повече от 1200 инциденти има от тогава. Трябва да спомена държави като Унгария и Полша. 86% от инцидентите се дължат на тях. 10 други държави нямат никаква отговорност в това отношение. Италия, страната, която познавам най-добре, искаше да приложи директивата по един много по-категоричен начин спрямо първоначално очертаната цел. В Италия имахме само 17 случая, 10 бяха свързани с незаконното депониране на отпадъци, 5 бяха свързани с нарушаването, накърняването на, на природни ресурси. В повечето случаи вече са започнали дейностите по отстраняване на щетите. Мисля, че повечето италианци знаят, че съществува един списък, който постоянно се увеличава. Трябва да спомена, например, Милва в а, Таранто – Списъка е дълъг. Затова трябва да попитам, наистина ли се прилага и как се прилага директивата ДО? Защото мисля, че най-често се прилага принципа замърсителя не плаща. Следващия оратор, госпожа Дурнано. Благодаря, госпожо председател. В становището се призовава за промяна на директивата ДО и то във връзка с мерки в световен мащаб. Би трябвало в 21 век много да говорим за отстраняване на екологични щети и правният подход тук не може да прикрие факта, че в национален план има сериозни затруднения. И има сериозни проблеми с отстраняването на екологичните щети. Европейската комисия няма легитимност за налагане на единен модел в такива ситуации на нанасене на щети, затова е необходимо да се работи в съответствие с останалата част от правото на Европейския съюз в областта на защитата на човешкото здраво и околната среда. Трябва да се вземат предвид и позволенията за неприлагане на мерки по различни основания и принципа замърсителят плаща не трябва да се забравя. Трябва да се има предвид какви са различните щети и там, където не може да се възстановят щетите, трябва да се намеси и държавата. Съществуват достатъчно други източници, от които могат да се финансират тези средства. Във връзка с надхвърлянето на праговете, е добре да се предвидят определени средства за такива ситуации. Особено там, където се надхвърлят задължителните гаранции. Вместо да се създава европейски фонд, мисля, че международната рамка е, както много често, по-ефективна. Тя ни дава възможност и да действаме по по-последователен начин при щети, които надхвърлят границите на определени държави. Благодаря. La parola Давам думата на представители на комисията. Yes, good afternoon. Uh, Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря за това, че включихте този въпрос в дневния ред. Много се радваме, че Комисията по околна среда на Европейския парламент разглежда нашите действия във връзка с тази директива. Благодаря за това, че ни давате ценна информация за това къде да вървим от тук нататък. Конкретно искам да благодаря на докладчика господин Явор. С него говорим от дълги години по този въпрос. За нас е, винаги е било важно от една страна да оценяваме анализа, който е направен, в нашия доклад. От друга страна, да говорим открито за това какво да се прави, за да има напредък и да има по-добри решения. Нека да кажа какво сме направили и какъв е напредък от приемането на доклада и какво планираме да направим. Това е светлината на бъдещите разговори по темата в парламента. Както споменахте, ние публикувахме един доклад с оценка през миналата година. Мисля, че много от вас говориха по въпроси, теми, които са част от доклада. Искам да кажа, че ние открихме, че самия факт, че има такава директива, подобрява сближаването между схемите за отговорност, системите за отговорност в европейските държави в сравнение с миналото. Нека да не забравяме, че някои държави членки вече имат национални системи за поемане на отговорност. По времето на приемането на директивата имаше държави, които нямаха никакви мерки в това отношение. За това, че трябва да кажа, че в някои държави има сериозен напредък по отношение на прилагането на директивата. Беше казано, че няколко държави членки въобще не са докладвали за инциденти. Основният ни проблем, основната дилема е, че повечето държави казват, че няма нужда да се използва този инструмент, защото националните системи изпълняват същите цели и постигат желаните резултати. И ето защо ние сега се опитваме да покажем, че е, наистина се постига мащабната цел на директивата и се опитваме освен това да докажем, е, колкото и да е трудно, че има полза от нашето законодателство, макар че не знам дали, дали ще успеем точно в тази връзка. Комисията има планове за конкретни действия. От една страна, и вие самите го казахте, трябва да приравним съществуващите практики. Те са различни, имаме обаче най-добри практики и искаме е, да вземем наистина най-доброто Нещо подобно чухме във връзка с директивата за птиците и место обитанията. Опитваме се да насърчим изготвянето на насоки, да насърчаваме най-добрите практики, разпространяването им и така нататък. На второ място, доказателствата, информацията. Смятаме, че не знаем достатъчно много за онова, което се случва в рамките на конкретни инциденти, кога се прилага или не се прилага принципа за мърсителя плаща. Бихме искали тук да постигнем подобрение и това ще е предварително условие за бъдещите разговори по самия инструмент. Затова трябва да ви съобщя с удоволствие, че на една неодавнашна среща с органи на държавите членки, успяхме да убедим представителите на държавите членки да приемат една многогодишна работна програма. Тя ще се появи е, съвсем скоро. Ще ви дадем информация онлайн тази или идната седмица. Това ще бъде една конкретна пътна карта за прилагане на действията, които са важни за да се подобри изпълнението на директивата. По отношение на финансовата обезпеченост. Да, е, има проблем. Една трета от държавите членки имат съответните системи, други изостават, е, на трети системите се отличават. Искам да кажа, че е, темата е трудна. Това става ясно от нашето проучване, от разговорите с практиците. По-настоящем работим в рамките на една мрежа с практици в държавите членки, за да видим как може да се насърчи системата на, на финансова обезпеченост в държавите членки. И е, ние смятаме, че би трябвало да се каже конкретно, и ние го правим, е, в кои държави членки има проблеми, какви са точно проблемите, Казваме ясно къде точно има нужда от повече усилия по отношение на финансовата обезпеченост. Това е част от е, нашето начинание да разберем по-добре е, какво се случва в държавите членки и да им помогнем да се справят по-добре. В заключение трябва да кажа, че по-настоящем ние смятаме, че не е дошло време да се преглежда, да се преразглежда директивата. Има напредък, да, някои от аспектите в доклада на господин Явор могат, могат да бъдат приложени в рамките на съществуващата директива и ние ще се погрижим това да се случи. От друга страна обаче, трябва да кажа, че не се противопоставяме на допълнителни подобрения, само че в дългосрочен план. Господин Явор справо каза, че има краткосрочна визия и дългосрочна визия. И ето защо ние ще участваме във вашето изслушване, ще участваме активно в изготвянето и приемането на вашия доклад, участваме и в Комисията по правни въпроси. След като изготвите вашето становище, мисля, че то ще послужи като една много добра основа за нашите разговори, за да може и в краткосрочен, и в дългосрочен план да работим и да постигнем целите, които договорихме още преди 10 години. Благодаря. Благодаря, господин Деохенио. И сега нашия докладчик, господин Явор. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко благодаря за изказванията на всички колеги, благодаря на комисията. Мисля, че по повечето от проблемните въпроси имаме консенсус. Обеден съм, че ще работим в дух на сътрудничество. малко по-интересните неща, които казахте. Първо, системата за финансова обезпеченост. Няма сега да започвам дебат по тази тема, но на срещите на докладчиците в Сянка мога да се изкажа по тази тема, мога да защитя защо трябва да има такава система за финансова обезпеченост и защо не е възможно тя да се създаде по силата на настоящата директива. Ето защо има нужда от преразглеждане на директивата, за да има наистина ефикасна система за финансова обезпеченост. И тази система трябва да работи на европейско ниво. Не само за да се гарантира че няма да има изоставащи държави и че ще има една и съща обезпеченост във връзка с екологичния риск във всяка една държава членка, но и защото тежестта трябва да е една и съща. Много от екологичните щети, които се нанасят, имат трансграничен характер. И ако не създадем цялостна единна европейска система, на лице е риска различните държави членки да създадат много проблеми с а, своите отделни мерки. Естествено, очаквам с нетърпение бъдещите ни разговори в групата на докладчиците. Ще изчакам с нетърпение и вашите изменения. Сигурен съм, че накрая резултата от работата ни ще е много добър и ще го представим с удоволствие на водещата комисия. Благодаря. Искам да ви напомня, че ще имаме съвместно изслушване с Комисията по правни въпроси на 11 април. Крайният срок за внасяне на изменения по този проект от доклад е 8 юни. Извинявам се, на 25 април. На 25 април в 11 часа имаше промяна. Следващото ни заседание е на 10 април. Приятен ден! Благодаря на всички.